Hat es keiner gehört. Mein Gott. Once again. Извинявайте. Никой не чу това, което казах. Много се радвам, че 12 на души присъстват. Е, не е достатъчно, но стига. Сега първо приема на дневния ред. Има ли забележки? Няма. Сега съобщения на председателя. Това прекрасно заседание ще бъде предавано на живо по интернет. С изключение на 3-4 езика има превод на всички останали. Много се радваме, че тук има представител на комисията. Не, не се пенсионира, отива в друга генерална дирекция. Генерална дирекция за ето. Стигаме до трета точка в дневния ред. Тук е комисаря Андрула Василио. Добре дошла. Отдавна не сме се виждали. Поне 8 месеца. През януари се видяхме с госпожа Рединг. Много се радваме, че сега вие сте тук. Имахме едно, едно плани, една, една планирана среща, но поради проблеми в Кипър тя не успя да се проведе. Бихме искали да хвърлим поглед към следващата многогодишна програма. Трябва да подготвим нещата, за да не, да, да не се яви всичко изведнъж. Хубаво е да планираме нещата и да сме подготвени, за да не се подаваме на слухове, каквито има в изобилие. В края на юни ще има проект, но не смятам, че по това време ние ще бъдем на разположение. Ще след вашето изложение, госпожо комисар, ще има въпроси. Обедена съм, че атмосферата ще бъде много приятелска. Ще установите, че много от нашите проблеми не са истински проблеми, а съществуват в главите ни. Госпожо комисар, имате думата. No, no, no, ah, no, no. Okay. no it was <laughs> yes, yeah, okay. Well, uh, dear Doris... Драга Дорис, скъпи колеги, много се радвам, че пак съм сред вас. И както обясни нашата председателка, за съжаление последния път не можах да дойда поради неприятни събития у дома. Мисля, че нашата среща е много навременна. И бих казала, че през последните няколко месеца сътрудничеството ни даде плодове с приемането на европейският знак, европейската марка за наследство. Свършихме добра работа и се надявам да продължим в същия дух. Миналия месец в Страсбург много от нас участваха в съвместния дебат за образованието и културата. Разискванията показаха, че имаме общо виждане за това, кое е най-важно за нашите граждани и къде може да помогне Европейския съюз. Образованието и културата се нуждаят от инвестиции, ако искаме да изиграят своята роля в обществото момент на економическа криза ние трябва да продължим да инвестираме в източниците на бъдещ растеж. Това въжи и за нашата работа на европейско ниво, където Европейския съюз обогатява усилият на държавите членки. През втората половина на тази година аз ще е, пред... ще започна работа по съобщение за модернизацията на висшето образование. Това е една от стратегическите инициативи на комисията за 2011 година и една от най-важните части на стратегията Младеща в движение. Една от целите на стратегията 2020 е поне 40% от младежите да са завършили висше образование. Така че освен социалната и културна полза, на висшето образование Европа ще може да попълни 16 милиона нови работни места, които ще изискват по-висока квалификация през 2020 година. Количеството обаче не е достатъчно. Ние трябва да се замислим и за това какво точно, трябва да, какво точно да бъде висшето образование, което искаме да изграждаме. В съобщението ще се опитаме да дадем отговор на някои трудни въпроси. Как да направим така, че всички да имат справедлив достъп до висше образование? Какви взаимоотношения искаме да се изгражда с бизнеса? Как да помогнем на университетите да се отворят към света и да се конкурират в международен план? Как да помогнем на студентите, преподавателите и учените да бъдат по-мобилни? Как да направим така, че завършите вишисти да си намерят по-лесно работа, като защитаваме ценността на освояването на знания за, само за себе си. Всички тези въпроси стават все по-важни, особено в светлината на дълбоката економическа криза. Безработицата сред младежите достига на места до 40%, и тя започва да предизвиква гняв и отчаяние сред едно цяло поколение. Когато младежите загуб, загубят надежда в бъдещето, те започват да поставят под съмнение основните институции в цялата демокрация бива поставена под въпрос. За всички нас това е предупреждение. Ето защо образованието трябва да намери ново място в политиката и бюджета на Европейския съюз. Само като модернизираме и инвестираме в системата на образованието, ще може Европа да направи така, че гражданите да са годни за основаното на общество за основаното на знание общество, което става все по-глобално. Европейското сътрудничество може да ни помогне да се изградят уменията за тази нова економика. Драги колеги, след две седмици комисията ще приеме своите предложения за следващата многогодишна финансова рамка. Сега не е момента да говорим за цифри. Комисията ще вземе окончателно решение в края на този месец и ще направи това като колегия, като балансира различните амбиции. Искам да ви кажа обаче, че съм вложила всички сили по време на срещи с комисарите, особено комисария за бюджета и председателя Баросо. На, по време на последната среща която беше наречена изповед на всеки комисар пред комисария Левандовски. И така, по време на всички тези срещи аз вложих всички сили да издействам повече финансиране за образованието и културата. Европейския съюз си е поставил важни цели в стратегията 2020. И сега ние трябва да осигурим средствата. Нека да подчертая още един път. Дори в момент на економии, едно цивилизовано общество трябва да продължи да инвестира в образованието на своите граждани. В днешна Европа нашите граждани са източника на бъдещия растеж и благоденствие. Обедена съм, че вие ще ме подкрепите в битката, защото между нас има съгласие по това, кое е важно. Всички ние разбираме значението на образованието и културата в европейското общество. Всички ние разбираме, че те изискват значителни обществени инвестиции и без тях няма да постигнем целите на стратегията 2020. Ние искаме да създадем повече възможности за мобилност, така че повече европейци на, от всички възрасти да могат да учат, да преподават и да се обучават в чужбина. Всички ние вярваме, че ученето по време на продължаващо целия живот е нещо ценно. Ще кажа ясно обаче, че ако искаме да постигнем тези цели, повече инвестиции в образованието и културата, повече мобилност за хората, ние не можем просто да защитаваме статуквото. Нещата не могат да си останат по-старому. Аз съм първата, която би защитила образователните програми. Те постигнаха успех. Всички ние се гордеем с това, което те постигнаха. При относително ниски разходи те променят живота на милиони. И името Еразъм се превърна в символ на възможност отвъд границите на Европейския съюз. Каквото и да предприем в бъдеще, ние трябва да запазим най-доброто от миналото. Трябва обаче, трябва да сме наясно и с настъпващите промени. През последните няколко години няко... се промениха сериозно някои неща. Продължаваме да изпитваме резултатите и последиците на економическата и финансовата криза, която оказа сериозен натиск върху бюджетите. Всички ние е, сме длъжни да харчим интелигентно и ефективно. Е, кризата, пред която е изправена европейската младеж, се задълбочи в много страни. Тази криза застрашава социалния мир. Ето защо ние трябва да се вгледаме внимателно във всичко, което правим, във всяко евро, което изразходваме и да се опитаме да постигнем повече. Мисля, че можем да го постигнем. В сегашната финансова рамка подкрепата на Европейския съюз за образование, обучение и младеж е, е много фрагментирана. Виждаме широк диапазон от програми с различни цели, обхващащи различни части на света, функциониращи по различни начини. Само, че между тях няма особена връзка. Би било трудно да измерим до каква степен това, тази разнопосочност обслужва нашите дългосрочни политически цели. Ние би трябвало да запазим това, което е дало добри резултати. Най-вече възможността за мобилност на ученици, студенти, преподаватели, професори, учени, младежи и доброволци. Можем да постигнем това обаче и да упростим своите дейности, за да имаме една последователна стратегия, обслужваща целите на стратегията 2020. Аз мисля, че бъдещата програма за образование и обучение младеж – може да се съсредоточи върху три а, типове дейности. Първо, мобилност. Второ, политическа реформа на ниво Европейски съюз и с трети страни, т.е. модернизация на висшето образование. И сътрудничество и партньорство между образователните заведения и други заинтересовани лица, като диалог между университетите и бизнеса. Тези три области, тези три дейности се допълват а, а, взаимно. За да бъдат ефективни, би трябвало да принадлежат към една и съща програма. Едината програма ще даде възможността а, всичко, което правим, да дава своя принос към стратегията 2020, целите свързани с образованието, модернизацията на висшето образование и младежката стратегия. Процедурите за заинтересованите лица а, ще бъде по-простена. Ръководителите ще разполагат с ясни инструменти и правила. Идентичността или така да се каже търговската марка на нашата програма е разбира се много важна. Имената и логото обаче не би трябвало да предопределят нашата политика. Нека най-напред да определим политиката както трябва и след това да взимаме решение за наименованието. Сега няколко думи за културата. Разбира се, ние мислим за бъдещето на програмите Култура и медия. Искам да ви успокоя още един път, че искам да развивам и двете и да осигуря тяхната автономия и ресурси само няколко страни дават възможност студентите да вземат заем, за да учат в други страни. Би било твърде скъпо Европейския съюз да финансира традиционните стипендии за магистърска програма, както е по Еразъм. Аз искам да се създаде една гаранционна програма, финансирана на европейско ниво с, с помощта на Европейската инвестиционна банка, така че националните банки ще могат да осигуряват кредити за студенти и магистри. Целта ми е да се подпомогне на младите да завършат магистърска програма, независимо от своите възможности, без да се е, оказва натиск върху бюджета на Европейския съюз. Искам да подчертая, че тези гаранционни схеми ще бъдат е, в допълнение към е, грантовете за мобилност. Този новаторски подход, както и усилията за упростяване, съответстват на решенията взети от комисията ШУР. В доклада на тази комисия се настоява именно за подобни реформи. Нека сега да кажа няколко думи за културата. Разбира се, ние мислим за бъдещето на, нашата, на нашите програми култура и медии. Искам да ви уверя, че смятам да развивам и двете и да осигуря тяхната автономия. Всички ние участвахме в дебат за ценността на тези програми и съм ви благодарна за подкрепата. Ни, усилията ни са насочени към това да окажем най-добрата възможна подкрепа на културата и творческия сектор. Мисля, че това е най-добрият начин културата да влезе в стратегията 2020 и най-добрият начин да се осигури повече финансиране за културата културната, културни и творчески сектор дават 4,5% от БВП на Европейския съюз, но аз мисля, че тази цифра може да се повиши. Тези сектори са изправени пред структурни проблеми, които изискват европейски решения. Те функционират в фрагментиран пазар и страдат от недостатъчно инвестиране. Има редица пречки пред достъпа до финансиране характера на техните активи, нематериалния характер на активите, несигурният търговски аспект, аспект и успех на индивидуалните продукти и липсата на опит на банките в оценката на културни проекти. Аз мисля, че Европейски съюз може да помогне тук. Аз обмислям възможността за нов финансов инструмент за културната и творческа за културния и творчески сектор. Идеята е да се дадат банкови гаранции. Тези гаранции биха осигурили частично покритие за кредитите, които се използват за крайните бенефициенти, като оборотен капитал или инвестиции. Защо смятам, че тази идея е положителна? Първо, ние искаме да осигурим системенно въздействие, системен ефект, като насърчим банките да приемат нови типове гаранции от малките и средни предприятия като права върху интелектуалната собственост. Второ, ние ще осигурим економическа ефективност, като повишим ефективността на подкрепата на Европейския съюз посредством ефекта на мрежата и економиите от мащаба. Няколко думи за спорта. Аз продължавам да вярвам, че спорта заслужава да има свое място в бюджета на Европейския съюз и това си остава моя цел. Всички ние сме наясно с финансовия натиск, който ограничава дейността на Европейския съюз. Този натиск не е изчезнал. Аз обаче продължавам да обосновавам необходимостта от една спортна програма, която да е насочена към истинските европейски предизвикателства пред спорта и насърчава неговите социални и образователни функции. Спорта и се нуждае от реформа. Аз мисля, че Европейския съюз може да играе полезна роля, като подкрепя федерациите в усилията им да направят своята дейност по-прозрачна. По-късно тази година ние ще организираме конференция, която ще се занимае с въпроса на спорта и агентите. Това е продължение на дебата, който проведахме в парламента и е и идва след проучването на комисията. Ще работи в тясно взаимодействие с всички заинтересовани лица да се сложи край на незаконното залагане и уреждането на матчове. Това са глобални проблеми, които изискват координация и изискват засилена роля на Европейския съюз. Драги колеги, аз имам нужда от вашата подкрепа, за да се реализират тези идеи. Предстои ни много тежка битка. Не само между институциите, но и с част от медиите и а, е, други заинтересовани кръгове. Нашата кауза е добра и доводите ни са убедителни. Образованието и културата заслужават а, е, подходящо финансиране в бюджета на Европейския съюз. Те, а, е, ползата от тях е огромна разходите не са толкова големи. Ако постигнем съгласие по политическите приоритети, и аз мисля, че това е възможно, нека да работим заедно за един бюджет, който ще осигури нови възможности за нашите граждани. Бюджет, който ще им даде възможност да постигнат пълния потенциал в Европа на бъдещето. Благодаря ви. Благодаря, Андрула. А, слушах внимателно и разбрах посланието. А то е. Една програма. Една програма, каза ти. Не отделни програми за квалификация, за образование и така нататък. Това е защото не искахме да избегнем това преди година и половина. Няма аз сега да се спирам на всички въпроси, а те са много. Имам 11 записали се за изказвания. Още един. 12. Това е достатъчно. Закривам списъка на желачи да се изкажат. Моля ви да бъдете кратки. Не повече от две минути на изказване. Госпожа Падия. Иска. Най-напред да се извиня във връзка с закъснението. Искам да благодаря на госпожа комисарката за интересните въпроси, които повдигна. но бих искала да знам какъв е резултатът от всичко това, ако може да ме уведомите. ще получите отговор. Благодаря, Съвсем накратко. Знам, че много колеги искат да се изкажат. Няма да споменавам бюджета. Защото този въпрос ще обсъждаме по-късно. Знам, госпожо комисар, че вие ще се борите като лавица, за да получим необходимото финансиране. Но искам да разбера по-добре следното. Ще имаме само една единствена програма за мобилност подготовка, образование и така нататък, така както вие го обяснихте. Тоест, това е една културна програма. Ще имаме медии, ще имаме ли отделна програма за спорта или спорта ще влезе заедно с всичкото останало в, в общата програма. А ще имаме ли цели за всички тези програми или ще имаме една обща рамка? И преди всичко, ако ще има отделни съобщения от страна на комисията по отделните части на програмата, искаме да знаем кога ще ги получим. Съвсем накратко ще кажа, за да не повтаряме въпросите. Госпожа комисарът ни каза какво може да очакваме това са предложенията на комисията за новата програма. Тя ни каза, че програмите за образование, квалификация и, програмата, и програмата за младежите ще бъдат общо. Програма за културата, надяваме се да имаме и програма за спорта. Надяваме се, че това не е прекалено подобна надежда. Това е предварителна информация. Предложението комисията ще направи след 29 юни, когато имаме документът пред себе си, ще работим основа на него. Господин Магов. Благодаря. Госпожо комисар, много се радвам, че приехте да дойдете в нашата комисия ще задам два кратки въпроса. Първо, как според вас можем да помогнем на децата с увреждания да участват по-пълноценно в нашите програми? Второ, как да им помогнем по-цялостно да се интегрират? Втория ми въпрос се отнася до програмата. Дали в нея ще бъде включен спорта? А, как ще участва нашата комисия в тази работа? Gracias, Presidenta. Gracias, Комисария. No le extrañará que... Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар. Няма да се очудите, че аз говоря по въпроса на спорта. казахте, че може би спортът ще бъде включен в бюджета за здравеопазване. Или ако спестим от бюджета за здравеопазване, ще ни остане нещо и за спорта. Програмата Еразмус. Надяваме се да увеличим това, което тя прави. Еразмус е направила много повече за Европа, отколкото много договори. Необходимо ни е нещо като Еразъм, програмата Еразъм за спорта. В Испания, пък и в други страни, има движение с а, цел да се помогне на безработните млади хора, над 25% в Испания, например. И те остават безработни с висока квалификация, след като са завършили университетското си образование. Може би висшето образование трябва по-добре да отговори на нуждите на пазара. Същото се основава и до професионалното образование, и до езиковото обучение. Не не всички, които искат да отидат в чужбина, знаят съответните езици, било английски, било немски. И затова смятам, че езиковото обучение може да има ключ, изиграе ключова роля в намаляването на младежката безработица. Краша. Аз също бих искала да кажа нещо за програмата за младеща и професионалната квалификация. А, това е добре, но а, програмите, които са работили добре в бъдеще, трябва да продължат в бъдеще. Това как ще стане? Дали те ще бъдат част от общата програма или ще бъдат по някакъв начин стандартизирани? Или в различните страни ще се изготвят различни програми, примерно за подготовка е, на младеща, за професионално образование, такива като програмите като Комениус е, и Еразмус и Еразъм. Или пък ще имаме една програма, която ще се състои от всички отделни програми. И как ще се справим с трудностите, които проистичат от това, че ще има все по-малко средства, с които да помагаме на тези програми. Несъмнено, образованието и професионалната подготовка са много важни за развитието на Европа, особено колкото се отнася, що се отнася до пазара на труда. Как ще успеем да направим това Това е една програма? Благодаря, казва председателката, госпожа Чупун. Благодаря. Най-напред искам да подчертая, че целите, които очерта госпожа комисарката, а именно да се увеличи финансирането за професионална подготовка и образование – Очевидно тези програми ще трябва да помогнат за по-голямо културно многообразие, но трябва, не трябва да забравяме проблемите на жените. Затова всичко това ще ни е, създаде проблеми. Ще загубим повече, отколкото е, ще спечелим. А как може да избегнем тези рискове, е, госпожо комисар? А, комисията по културата може да помогне за решаването на тези проблеми. Благодаря. Госп... Комисара. Нека първо обясна процедурата след край на този месец, когато бъде приета многогодишната финансова рамка, ще се бъде взето решение за бюджета и в различните му раздели. Толкова за образование, толкова за култура и така нататък. Е, след това ще финализираме архитектурата на нашите програми. Възнамеряваме да направим това през октомври или ноември. Едва тогава ще стане ясна архитектурата на програмите и ще бъдат приети нашите предложения за програмите. Значи, преди обаче те да бъдат прияти, ще бъде добре да знаем какви, с какви бюджетни средства ще разполагаме, за да можем да уточним архитектурата на програмите. Имам следният избор. Всички призовават към упростяване, към намаляване на административните тежести. Призовават към създаване на синергия с различните финансови инструменти. Ако това бъде направено, вярвам, не мога да бъда сигурна, но вярвам, възоснова на разговорите, които съм водила, че ще мога да осигуря повече средства за нашите програми. И това е за мен главното, защото никой от бенефициентите, които участват в нашите програми за мобилност, няма да пострада. Всички ще продължат да се радват на значителна мобилност. Било младите, било студентите, било преподавателите. Всички те ще имат възможност да бъдат мобилни. Искам от една страна да покажа, че наред с намаляването на административните тежести, някои от програмите, а проучването това показват, са прекалено малки, за да могат да окажат необходимото въздействие. Не дават очакваните резултати. И затова се опитвам да видя как мога да постъпя по възможно най-прост, ефективен начин, ефикасен начин. И нашите усилия и резултати да бъдат по-видими. Това е изборът, който съм направила. Не съм взела решение конкретно за това как ще бъдат е, устроени програмите, как ще бъдат формулирани. Но води се, ръководи се от тази философия. Както Дорис каза, ще имаме една програма за образование, подготовка и младеща и тя ще има различни потоци за студенти, ученици, преподаватели и така нататък. Ще вземем предвид и международните аспекти на тези програми, защото сега имаме отделни програми, разно с други, но искаме те да бъдат вградени в нашата обща програма. И тогава ще има една единствена рамкова програма за културата, която ще има отделни части за култура, за медии. И ако имаме достатъчно допълнителни средства, онова, което ви обясних за културните и творчески промишлености. Но културната програма ще бъде автономна, ще има свой собствен бюджет. И разбира се, когато разговарям с господин Левендовски, аз настоявам за отделна програма за спорта. Тази програма може да не е кой знае колко голяма, но искаме да имаме отделна програма за спорта. Уведомих колегите за инициативите, които възнамеряваме да подемем, което нямат нищо общо с културата или с образованието. очевидно, че през финалната подготовка може да има нещо общо с образованието, но има други инициативи, които нямат нищо общо с образованието. И затова не трябва да жертваме полезни програми, защото това, което ще спестим, е нищожно в сравнение с е, бюджета. зададахте ми съвсем конкретен въпрос за децата с увреждания. Нашата цел е да дадем еднакви възможности на всички деца. И като казвам за равни възможности, имам предвид абсолютно всички деца, дали с физически или умствени увреждания, деца от в неблагоприятно социално-економическо положение. Децата на иммигрантите, например. Всички тези деца трябва да имат равни възможности. Нямаме специална програма за децата с увреждания, защото това е част от образователната система на страните членки. Целта ни обаче страните членки да осъзнаят, че тези деца се нуждаят от специално внимание. За мен много важни са хоризонталните схеми. Когато говорим за безработицата, ще кажа следното. Особено младите хора с висше образование. Имаме в момента близо 5 милиона безработни млади хора – а има много работни места, които могат да бъдат заети, защото няма кандидати с необходимите умения или необходимото образование. Тук стана дума за езиковите умения, за способността да се работи в екип, за способността да се приспособяваме. Може да си учил един предмет и след това да трябва да работиш в съвсем различна област младите трябва да имат способността да се приспособяват, да бъдат пластични и гъвкави. Именно хоризонталните умения са онези, а които се придобиват чрез мобилността. Затова искаме да насърчаваме мобилността, затова искаме страните членки да премахнат всички пречки пред мобилността на младите хора, било когато става за трансфера на безвъзмезни помощи, на заеми или на други финансови помощи. Всички пречки ще бъдат премахнати. Неодавна на едно заседание на съвета бе прието решение, че трябва да приемем а, годишна а, таблица, сравнителна таблица за мобилността така наречения скорборд. И когато го имаме, трябва да зададем въпроса на тези страни, които не са успели да помогнат за увеличаване на мобилността на младите хора. Тогава ще ги попитаме какви са пречките, с които се сблъскват и ще се опитаме да им помогнем да преодолеят тези трудности. Мисля, че с това отговорих на зададените въпроси. А, господин Локенгард. Благодаря. Госпожа комисарката вече зада, отговори на някои от въпросите, които исках да задам, но имам допълнителен въпрос. Споделям идеята. Мисля, че това е пътя, по който трябва да вървим. Няма никакво съмнение в това. Но а, съществуват някои притеснения по отношение на съществуващите програми. А, може ли да им дадем, ако не гаранция, най-малко уверение, че в колегиума, колегията на комисията се подкрепят тези програми. Какво е положението с спортните програми, например? Всички тук е, са съгласни, че става дума за програма, която трябва да бъде независима. Е, спортната програма. Бихте ли могли да ни кажете какви са настроенията в колегията на комисията? Благодаря, Емер. Благодаря госпожо комисар. Благодаря за уводните думи. Вие вече сте разбрали, сигурен съм, че като комисия ние се отнесахме критично към намерението да имаме една програма за всичко. И аз до сега не съм убедена, че това е правилният път всичко да сложим в един кюб. Това е въпрос и на брандинг. Как ще разпознават програмите хората? Как ще се чувстват съпричастни към тях? Сега имаме една програма за младеща в действие. Младостта в движение. Тя е много важна. Става дума не само за образование, но също така и за неформални начини на образование. И малко се тревожа, че това неформално образование ще пострада в конкуренцията с формалното обучение и образование. Благодаря, госпожо комисар, за вашите коментари. В идеален свят нямаше да има, разбира се, никакви бюджетни а, ограничения и щехме да правим всичко и колкото искаме за културата и образованието. Но в сегашната ситуация а, дали да не, не е добре да се, да се замислим върху това какво работи от всички неща, за кои, в които сме инвестирали програми, които а, дават резултати, които а, дават а, европейската добавена стойност. А по принцип а за висшето образование казахте, че ще има програма за модернизация, но аз винаги съм била загрижена за онези, които са завършили средно образование, обаче не продължават висше, а полувише а, или пък тези, които а, отиват да, да изкарат а, курсове за чираци, а, професионални училища, за да освоят някои умения, които ще им помогнат да си намерят работа. Също така се чуда а, дали, когато говорим а, за а, развиване на творческите умения, не е добре да се замислим и а, какво може да се направи по отношение на компютърните игри. Има много изключения освобождавания във връзка с ДДС, което се дава като освобождаване за спорт. Дали не можем нещо такова да направим още, за да се помогне? Благодаря, госпожо председател. Имам няколко въпроса за спорта към госпожа комисара. Аз съм от комисията Либе и а, следа развитията по някои права. Споменахте някои важни елементи, като например спортните агенти или агентите в сферата на спорта. Но какво може да се направи като комисия, за да а, може да извършим някои действия на общо европейско а, ниво? Вие казахте правилно, че спорта обхваща много неща, здравето включително. Има някои чудесни програми на Балканите, например, където деца с сериозни проблеми в социалната сфера биват събрани заедно и а, се занимават активно с спорт. Доста добри са резултатите. Това би могло да се преме, пренесе и в други страни. Знаем, че средствата са ограничени, но защо пък да не, по, да не работим заедно с а, други комисии, други генерални дирекции, за да обединим средствата. А за следващия период имаме включен на пилотен проект в сферата на футбола и там ще се постави ударението точно на нещата, които вие казахте. Благодаря. За мен беше много интересно да чуя това, което искате да ни кажете а, за образованието и спорта. И аз очаквам с нетърпение да чуя каква ще бъде структурата на самата програма. Вие казахте, че трябва да се взимат различни решения. Разбира се, че имаме нужда от яснота, за да сме сигурни, че всичко е добре споено. Когато повдигнем въпроса за образованието, си мисля, че ако правилно съм ви разбрала, образователните програми като че ли а, са някакси а, независими една от друга и като че ли е ученето, обучението си е само за себе си. А хуманитарните специалности и предмети, какво ще ги правим? Те нямат пряка връзка с бизнеса. Как бихме могли хуманитарните предмети да ги включим в програмите, защото те са много важни. Много важно е също така и научното изследване като дейност което и вие подчертахте в началното си изказване. Научните изследвания наистина се упоменават, но някак си съм малко разочарована. А когато се говори за научни изследвания, обикновено си мислим за технически университети, за лаборатории и така нататък, но ние имаме нужда от а, а, изследвания научни и сферата на философията, филологията и така нататък. Много ви моля а, да избегнете а, такива рестрикции. Благодаря ви. Аз съм 12-я поред и тъй като много от нещата бяха вече а, зададени като въпроси, искам да спомена средното. А, целите, които опомена а, нашата гостенка, са много а, важни, но ние трябва да гледаме реалиите право в очите трябва да сме сигурни, че ще използваме малкото и ограничени средства а за онези програми, които са дали вече резултати, а, с, а, програми, които са за квалификация, за образование. И в тези трудни времена, мисля, че трябва да се концентрираме точно върху тези сфери и че трябва да намерим начин все пак да минем през тези тесни протоци на кризата с достоинство. Шната програма вече беше споменато, че ще има един пилотен проект в рамките на Еразмус. Да, това е много добре. Изключително важно е да имаме и добър бюджет, за да стане една добра спортна програма. Както каза госпожа комисара, трябва всичко това да се следи много внимателно, а за да сме сигурни, че добавената стойност ще е достатъчно голяма. Ние ви разбираме във вашата битка и мисля, че нашата комисия ще ви подкрепи за да постигнете своите цели. Благодаря, госпожо Коста. Да, благодаря, госпожо председател. Трябва да сме кратки наистина, но трябва и да си съберем мислите. Два са големите въпроса. Новата рамка, в която комисар Василио смята да разположи програма, която а, да даде подслон на трите основни теми и след това концепциите, приоритетите, които са формулирани а, като групи в този формат. Така, искам просто да попитам, за да разбера по-добре идеята за една ясна и добре очертана рамка е много добра. Но не трябва да губим от погледа си важността на специализацията на инструментите, примерно администрацията и комисията. Също така и целите. Целите може някъде да се загубят а, в мъглявината на хоризонта. И това може никак да не е положително. не съм, не съм казала, че това е вашето намерение. Напротив, сигурна съм, че не. И в моята страна се случват подобни неща. Но в тази мараня и мъглявина, дали няма да се загубят някъде културата, образованието. Мисля, че трябва много ясно, крещящо ясно да бъдат очертани. Прякото финансиране – е друго нещо. Струва си, според мен, за мобилността да се дадат средства, а хората да отиват на други места, за да получат магистърската си титл, степен и така нататък. Но бихме могли да използваме а, международната бакалавърска програма а за тази цел. Можем да използваме и бизнеса, да получим по хоризонталата една добра сплав от образование, изследвания и бизнес. Връщам се към последното предложение, което направихте – а, картографиране, скициране, така да се каже, на европейските университети. Ами процеса Болоня, а, някак си като че ли го позабравихме в момента. Благодаря, благодаря много. Съвсем кратко, господин Стоянов. Аз, аз бих искал да запитам госп госпожа Василио относно нейната ремарка за нов финансов инструмент за културните продукции. Аз съм абсолютно убеден, че има нужда от някакъв особен финансов инструмент за това. Бихте ли разяснили малко повече за това, госпожо Василио. Благодаря. И така, особено в момента, госпожо комисар, е много полезно, че успяхте да ни дадете някои полезни идеи за а, значимостта на някои от темите. Тази година, поне до тук, е доста интересна и така по всичко си личи, че ще продължи да е интересна, особено за, за това, което говорим, а именно финансовата рамка това, което успяхме да направим до тук заедно с комисията тази година, ще става все по-важно, особено от гледна точка на стратегията 2020. Надявам се, че финансирането не е, обемите, с които се финансира, не е нещо, което бихте искали да намалите. Но в нашата комисия ние сме си помислили, че трябва да се постави ударението и на самофинансирането на европейските институции. Бихме искали, разбира се, да имаме по-добър бюджет. Това беше подчертано в парламента многократно. Но очевидно ще получим точна идея към края на този месец по този въпрос. И в същото време знаем, че а, повечето средства осигуряват по-добро качество. Разбира се, аз съм за това да можем да свършим повече и по-добре неща с по-малко пари, но едва ли ще е съвсем възможно да се постигне така цел. 500% повече финансиране е по-добре, отколкото 5%. И така, мобилността не е основния въпрос. Не, основният въпрос е реформиране на образованието и на образователните политики. Ние трябва да сме сигурни, че ще бъдем наистина конкурентоспособни през 2020. Zwei Anmerkungen machen. Ich bin dafür, dass wir in der Verwaltung и аз бих искала да направя един коментар. Аз съм за това да пестим в сферата на администрацията. Но ако не можем да го използваме за увеличаване подкрепата а, за студентите или а, за тяхната мобилност, тогава как да ползваме тези средства? Да закрием някоя агенция или... Не, те са, те са тези, които ползват административните а, средства. На третия етаж имаше е, наскоро едно представяне на агенциите. А какво ни костваше това? Какво струва всичко това? Защото в крайна сметка всички ние плащаме на тези агенции, искайки от тях да свършат някаква работа вместо нас. А тези пари колко работа биха свършили в училищата. Така че си мисля, че административните разходи могат да бъдат съкратени. Това е първо. Второ, съвсем ясно беше казано, че програмите трябва да останат. Много е важно неформалното образование образование а да бъде поставено на преден план. Не съм съвсем сигурна, че ще можем обаче да популяризираме такива програми, така че аз съм готова а да говорим за всичко, което може да ни осигури по-голямо финансиране. Но ако не знаем за какво или не успеем да видим за какво точно да ги похарчим тези средства спестени, те ще отидат в общия казан и ще се загубят. Искам да знам точно колко е спестено и точно колко е заделено, да кажем, за програмата за обучение през целия живот. Наскоро бях докладчик и не успях да разбера дали това влиза в образование, квалификация и младеж или обучение през целия живот. Не знам трябва да има по-добре и по-ясно очертани връзки. Трябва много хоризонтална работа да бъде свършена. Защо? Е, обаче дали искаме и дали можем да свършим това? Това е друг въпрос. Надявам се и искам да вярвам на вас и на вашите колеги, че това е възможно, макар че не съм много сигурна. Но искам да изразя по-положителните си чувства по отношение на магистърските степени. Е, не можем да направим всичко ние. Имаме едно е, малко количество средства заделени. делени но това е нещо, което наистина добре върви напред а, и се надява, и ви пожелавам успех. А, а обучение през целия живот или а, учене през целия живот, това е нещо много важно. Надявам се, че ще можете да ни дадете обяснение по някои от темите, които бяха повдигнати. Заповядайте, госпожо комисар. Аз мисля, че имаше недоразумение. Или пък понякога имаме някакви много здраво изградени представи в главите си, не чуваме какво ни казват другите. Никога не съм казала, че искам да обединя в една програма културата и медиите. Само, че тук някой каза, че аз съм казала такова нещо. Не, фактът, че имаме една рамкова програма, не означава, че културата и медиите ще бъдат обединени в една администрация и един бюджет. Съвсем не. Те ще бъдат отделни програми. Дори казах, че ако успея да издействам повече пари, културната и творческа индустрия, господин Стоянов, както казахте, също ще бъде финансирана. Това ще става дума за гаранционен фонд за заеми, които ще се дават на културния продукт чрез, чрез Европейската инвестиционна банка в случай на неизпълнение. Както казах, достъпът до кредит е труден, само че това няма да бъде в ущърп нито на медиите, нито на културата. Оставам с впечатлението, че е, никога не мога да бъда сигурна, но понякога езикът на тялото казва много. Така че когато седях е, срещу събеседниците си за бюджета. В началото виждах, например, по отношение на спорта, едно хладно отношение е защо ви трябва спорт, нека той да бъде в образованието, защо трябва да бъде културата. След това постепенно виждах една промяна в отношението. Не мога да кажа със сигурност, че ги убедих, но съм малко по-оптимистична сега, отколкото преди един месец, така да го кажем. И след това да, да не забравяме, че и вие можете да играете известна роля. Също въжи за образованието. Както казах, моята цел за обучение, и образование и младежи не е едни и същи дейности да се осъществяват с едни и същи пари. Целта ми е да, да постигнем едно упростяване, намаляване на административната тежест – за да им покажем, че от наша страна полагаме усилия, за да могат те да отпуснат повече средства за младежи, за младеща, образованието и обучението. Оптимистично съм настроена. Остават още две седмици, ще видим. Имаше един коментар, че трябва да запълним празнината между завършилите по-висшата степен на средното образование и висшистите. Определено професионалното обучение е една част и с нашите програми за мобилност, за чиракуване ще постигнем също някакво решение. Поставям акцент върху нещо, което вече казах. Да видим как да запълним празнината между университетите и работата. Всъщност, тук е истинският проблем. И имаме твърде много безработни вишисти. Нямаме намерение да заместим това, което те искат да учат, с това, което ние искаме те да учат. Целта е да им дадем повече информация. Когато започнат следването си, да имат добра информация, за да имат информиран избор. И, да, и разбира се, след следването, след трябва да допълним ученето, теоретичните познания с практически умения и тези хоризонтални умения. Стигам до въпроса на господин Баядели. Хуманитарната област попитахте за нея. Не можем просто да забравим за хуманитарните науки. Ако някой е учил хуманитарна дисциплина, той също има право на работа. Хуманитарните науки би трябвало да бъдат основа, както всичко останало в образованието. Това е просто една част от образованието. Трябва да помислим за мобилност, изучаване на чужди езици. Споменавала съм го и друг път. Освен това, програмата за учени, програмата Мари Кюри, постига, постигна много сериозен успех и тя не е само за природните науки. Това е една невярна представа. Може би не знаете, но ние получаваме много молби от е, студенти по хуманитарни предмети. Разбира се, получаваме и много молби от студенти в природ... изучаващи природни науки. Хубаво е да разполагаме с добра информация по-нататък модернизация на инфраструктурата на висшето образование. Много е трудно. Това е възможно само ако има добро сътрудничество между държавите членки. И разбира се, между тях и Европейския съюз. Ние взимаме решения за най-важните политики и тези политики в последствие трябва да бъдат прилагани на практика и понякога трябва да бъдат адаптирани към конкретни специфични случаи. Само, че не би било добре всяка страна да си прави каквото иска в областта на висшето образование. Ние трябва да приемем основното, фундамента – Имаме нови инициативи за модернизация на системата на висше образование и се надявам, че това ще доведе до много ползотворен дебат. Нека да видим кое дава добри резултати. Върху какво можем да надграждаме и а, от какво да се освободим това е възможно само ако сравним системите. Сега по отношение на ДДС. Това е национално правомощие. Не можем от Брюксел да диктуваме на държавите членки какво да правят с ДДС. Знам със сигурност, че въпросът се повдига и то много активно по отношение на истинските книги срещу цифровите, електронните. Франция предложи да се прилага намалената ставка за книжните книги към електронните книги. Само, че в комисията, която обсъди въпроса, Франция беше единствената. Необходимо е единодушие. За да се промени правилото за ДДС е необходим консенсус. А това е много трудна работа. Същото въжи и за всички изключения, предоставяни от държави членки за спортни организации. Надявам се, че това може да стане, но се боя, че няма да е лесно. Още нещо. Синергия или взаимодействие между програмите за учене през целия живот, между социалния фонд и между фонда за регионално развитие. Знаете, че тези структурни фондове изразходват доста големи суми мисля, че образованието и културата са единствените в области, в които има достатъчно а, искане. В миналото обаче никога не е, имало, не е имало координиране на политиката между Генерална дирекция, регионална политика, заетост и сега аз настоявам да има комисия, която да взима решение за това как да се координират тези политики. Така че всички ние да се стремим към една политика. Ако нашата цел е да постигнем целите на стратегията 2020, би трябвало да обединим усилията си. Моят въпрос за администрацията, каза председателката. Аз вече отговорих. Ако има искане от държавите членки да се съкрати администрацията, да се съкратят разходите по е, е, офис дейностите, упростете нещата. Аз не мога да не обърна внимание на тези искания. И аз разчитам и на тях за повече финансиране трябва да покажа, че го правя. Например, в някои страни, като Германия, като Италия, има три различни агенции, за които плащаме ние. И едната не знае какво прави другата. Бях в Флоренция Имахме голямо мероприятие, чух е, една реч от агенцията, която е чудесна, само че ми казаха, а имаме още една агенция, така че нека да дадем на нейния представител да обясни. А това по никакъв начин не осигурява видимост. Ако една държава членка иска 2, 3, 4 агенции да им поеме разходите. Така че нека да направим економии там, да осигурим по-ефективна администрация и повече видимост. Повярвайте ми, ако изградим такова взаимодействие, нещата ще бъдат много по-видими. Неформалното образование – формалното и неформалното обучение за нас е приоритет. Не можем да, реши, да лишим младите от програми за мобилност. Съвсем скоро ще приемем препоръка за валидиране на формалното и неформално обучение и да разширим Europass, за да включим не само академичните квалификации, но също така и формалното и неформално учене. Има Госпожо Боскур, съвсем накратко, трябва да дам думата и на Борис. Не получих отговор на въпроса си за незаконните залагания Още една забележка, госпожо пак вие как говорихте за уличен футбол. Нямах това предвид. Имах предвид друга организация и други дейности. Всички дейности, които споменахте, например спортните посредници или агенти и незаконното залагане, това са сериозни и многоаспектни проблеми. Не мога да кажа, че ще решим проблема, като организираме конференция. Само, че ще разберем повече в какво се състои спецификата на проблема. И ние трябва да работим заедно с съвета на Европа, Международния олимпийски комитет, с УЕФА. Трябва да обединим усилията си защото всяка една от тези организации има информация. Нека да съберем информацията от различни страни, за да се опитаме да предприемем нещо. Няма да решим проблема с една конференция, нито пък ще го решим в рамките на една година. Незаконните залози е област, например, в която комисарията Барние излезе с инициатива, госпожа Малмстром излезе с инициатива за корупцията като цяло, но аз успях да включа в нейната инициатива спорта, корупцията в спорта. Така че, както виждате, Като включим проблемите на спорта в други инициативи и в други генерални дирекции, можем да работим по-добре. Инициативите, които споменахте, спорт и здраве, са много важни. Ето защо аз и моите служби започнахме работа с службите на комисария Дали за да видим как да насърчим спорта за здраве в училищата. Това е много важно. Ние трябва да изграждаме партньорства дори в самата комисия, за да използваме средствата и възможностите на един комисар в допълнение на средствата и инструментите на друг комисар – така можем да постигнем по-добри резултати. Искам само да попитам във връзка с агенциите в страните членки и тяхните агенции. Тяхното реструктуриране може да донесе до сериозни, до сериозни економии. Но по политически причини много важно е ние да настояваме, че това не е само наш проблем, това е проблем и на страните членки и съответно на съвета. Защото те искат от нас економии и самите те трябва да поемат своята отговорност в този процес. Благодаря, госпожо председател. Това, което госпожа комисаря току-що ни каза за приоритетите и стратегията, трябва да бъде подчертано, на него трябва да настояваме. И ще стискам палци, дано то да даде добри резултати. Защото обучението през целия живот и всички други програми, са и ценни, но те са и голямо предизвикателство, защото Европейският социален фонд и а, другите фондове отделят милиарди, казвам милиарди за различни програми. Тоест сега топката е в а, вашето поле. От вас зависи колко ще получим крайна сметка за култура, за образование, за спорт в борбата с другите, разбира се. И се надявам, разчитам на вас, че ще направите необходимото, за да може да получим това, което ни се полага. Говорихте за корупцията в спорта. Аз така съвсем скромничко бих казал, че има този проблем, има различни страни. И мисля, че трябва по този въпрос да работим заедно с правната комисия. Защото трябва да има санкции, чрез които да се борим с тези явления в спорта. В отговор на вашите забележки ще кажа, че именно за това ние работим заедно с комисар Малстром. защото тя има правните възможности да направи нещо конкретно по този въпрос. Да, както казах и по-рано, много важно е да работим заедно с вас, но заедно и с другите комисии, за да можем да постигнем целите, които сме си поставили. И в заключение, бих искала да ви благодаря за вашият интерес Имам чувството, че и парламента, и комисията вървят в една и съща посока. Имат а, е, сходни намерения. Защото образованието и обучението са много важни въпроси. Говорихме тук и за спорта. Надявам се, че по въпросите за спорта ще можем да направим в бъдеще повече, отколкото до сега. Но е, аз съм оптимистка, въпреки че ни предстои много работа, надявам се, че ще имаме добри резултати. Знам, че повечето страни членки орязват е, бюджетите си. Миналия уикенд бях в Холандия и там имаше страхотни протести срещу орязването на бюджета за култура. Нещо, което е достойно за съжаление, но това става и в много други страни. И за това очаквам много трудни преговори с съвета. И именно по тази причина преговорите ще бъдат трудни. И именно за това трябва да работим заедно, да се опитаме да постигнем целите, които сме си поставили, защото ние в комисията и вие в парламента имаме едни и същи цели и искаме заедно да постигнем предначертанията. Благодаря, госпожа комисар. Необходимо е координиране на бюджетите за заетост, за култура, защото иначе няма да постигнем резултати. Ние трябва да имаме координаторска роля. Знам, че вие се опитвате да постигнете най-доброто, което е възможно при тези обстоятелства – след 29-ти, когато прочетем документа, ще продължим разговорите по този въпрос. Благодаря. Okay, bye bye. Bye. Okay. Colleagues, you can, you can stay, Колеги, може пък и да поостанете в залата. И сега четвърта точка бюджетът за 2012 година. Докладчик е господин Локегард. Въпросът е много важен. Знаете, че позицията на съвета ще ни бъде предоставена много късно тази година, след 29 юли. И струва ми се, че повечето от нас ще бъдат вече в вакансия тогава. И по тази причина координаторите решиха. А, въпросът е много важен. Моля, внимавайте. Не съм в училище, не съм учителка, но ви напомням, че въпросът е много важен. Комисията ще гласува по измененията на бюджета на 14 юли. Преди съветът да ни предостави своето становище, което ще бъде дадено по-късно. Ще гласуваме по документа на комисията с измененията, внесени от господин Локегард, ще гласуваме. Измененията ще бъдат е, на английски по технически причини. Те няма да бъдат преведени на всички останали езици. И нашия докладчик, господин Локега, ще внесе всички изменения, прияти от нашата комисия на 14 юли. Ще поискаме мандат, защото съветът, ако предложи намаляване на бюджета, ние да настояваме на нашата позиция. Какво значи това на практика? На практика, ако вие сте съгласни с проекто бюджета на комисията и ако искаме да се борим за него, в случай, че съвета иска да го намали, няма да е необходимо да внасяме изменения, защото господин Локега ще го направи от наше име през септември, тъй като ние всички ще бъдем във вакансия. Ако искате да има промени в проекта бюджета на комисията, преди 27 юни трябва да внесете предложенията за своето изменение. Сега, господин Локагард, вие имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря е, за това, че почетахте колко важна е работата по бюджета. вие, както чухте, можете спокойно да отидете на, в вакансия, аз ще свърша работата, която трябва да се свърши. Както вече на два пъти бе споменато, на по-раншни наши заседания, успяхме да увеличим а, с 18 милиона бюджета за обучение през целия живот е и 3 милиона бюджета за спорта. Това, разбира се, е добро. Но тази година искаме да направим нещо повече. Особено като имаме предвид нашите приоритети и настояваме на тях повече, отколкото го сторихме миналата година. Можем да бъдем по-амбициозни и като слушах госпожа комисарката, смятам, че може да разчитаме на нейната подкрепа и на подкрепата на комисията, т.е. имаме възможности да постигнем това, което, към което се стремим. Но нали, разбира се, не трябва да забравяме, че е, е, средствата са ограничени. Ще повторя. Става дума за 150 милиона по 1А и 50 милиона за 3Б. Това са за тия две функции. Знам, че тези пари не са много, но са, а, то са това разполагаме в момента. Искам да спомена а, два въпроса за обучението през целия живот и за спорта. Въз основа на нашия опит до сега мога да кажа, че ще постигнем консенсус по тези въпроси и надявам се, че този консенсус няма да се разпадне. Сега, по конкретните изменения, които съм подготвил. Ще видите, че съм внесъл изменения а, и за а, обучението през целия живот, и за спорта. Тези изменения не трябва да се разглеждат като нещо окончателно. Те само посочват какво е моето мислене по тези въпроси. Разбира се, това са цифри, по които ще трябва да преговаряме. Вече съм говорил с някой от вас за това, което е заложено в бюджета. Пак повтарям, това са първоначални идеи за нивата, към които трябва да се стремим в бюджета. Предлагам увеличение от 45 милиона а, а, в предвидите бюджетни кредити за обучението през целия живот. Някой ще ви каже, а какво за бюджетните кредити за плащания? Там няма цифри. Те поискаме от комисията около 30 милиона за първата година. Значи, ако искате да знаете какво е горе-долу нивото, това са около 30 милиона за плащанията и 45 милиона предвидени бюджетни кредити. Това е само предложение. Мисля, че трябва да изпратим много силен, категоричен сигнал във връзка с обучението през целия живот и какво е необходимо да се направи там. Мисля, че имаме шансове да постигнем това, което искаме. Те първо ще разговаряме за окончателните цифри, но мисля, че трябва да сме амбициозни. Сега по програмата спорта. Това е 6 милиона е само едно предложение. Сигурен съм, че някой от вас ще каже, че са необходими повече средства. Може да обсъдим подобни предложения. Но важно е, ако можем да се споразумеем, да имаме едно изменение внесено от наше име по този въпрос. Мисля, че и тук съществува консенсус за това, което можем да очакваме не съм подготвил още текст на изменение, защото не сме започнали още преговорите, но бих искала да включа в едно евентуално изменение вашите предложения и мисли по този въпрос. Света, добавил съм а, два пилотни проекта Виждате, че има увеличение в сравнение с съществуващите пилотни проекти. Тези пилотни проекти се подкрепят от комисията, защото те са в унисон с стратегията 2020. И затова целта е да се подобри връзката между образование, обучение и научно-изследователска работа. Тук също са необходими средства, не големи суми, и те са заложени в предложението за бюджета за едната година. И накрая, за четвъртото изменение, информация за медиите, мисля, че вече споменах, че за семинарите за журналисти, които ще бъдат финансирани по този бюджетен ред. Защото необходимо е да информираме журналистите за това как функционират европейските институции. Тези семинари са много популярни, винаги има повече желаящи, отколкото има места. И ние винаги се оплакваме, че журналистите не са достатъчно добре информирани за подробности на нашата работа. Ето това е конкретен начин ние да подобрим тяхната информираност и да им помогнем да разберат по-добре сложната система на нашите институции и за това как те работят. Тук трябва да бъдем още по-амбициозни. Затова предлагам това изменение. И на последно място, но не по важност, искам да споделя с вас едно притеснение а, във връзка с бюджета за комуникациите. Мисля, че вече постигнахме доста много в рамките на образованието и сътрудничеството с съответната генерална дирекция. Можем да бъдем, според мен, горди от това, което сме постигнали миналата година и също от работата си тази година. Когато става дума за генерална дирекция комуникация, обаче не можем да кажем същото. Там не сме постигнали нищо през последните две години е, и това не е добре. Понякога се питаме защо е така. нашата, не, парламента, нашата комисия на два пъти прие проекти в, в, в, в връзка с трансграничната дейност. И е, Става за дума за един е, проект, който вече от дълго време е в ход, но по който нищо не е направено. И вече направихме оплакване пред комисията по бюджети и вече трета година, според мен, трябва отново да се обърнем към е, комисията, да попитаме какво става с тези проекти, да намерим някакво решение. Съответната генерална дирекция вече ни обеща да направи нещо, но, но още нищо не е направила. И още нещо. Мисля, че помогнахме на а, генерална дирекция КОМ. Те получиха милиони и половина допълнително миналата година за информационните центрове. а ние не получихме нищо срещу това. И това очевидно не е удовлетворително състояние на нещата. Някои от моите германските колеги в комисия бюджети говориха за стратегията в областта на комуникациите през януари се срещнаха с съответния комисар, но ние нямахме изготвена стратегия, която да се явим на тази среща, така че и от нея резултатите не бяха задоволителни. На същата среща през януари комисарят ни съобщи за регионалните телевизионни мрежи, които се закриват. За тях бяха отделени 8,8 милиона и 700 хиляди. Те се закриват без всякакви, без да предупредени, без да ни е нищо съобщено по този въпрос. Не мисля, че това отговаря на целите, които си е поставил нашия парламент в тази област. Имам и други примери, но не искам да ви отекчавам с всички примери, които имам. И мисля, че нашата комисия заслужава по-добро отношение. Но преди всичко ни е необходима стратегия, на която да настояваме. Необходимо ни е по-добро сътрудничество с а, комисията. Миналата седмица имаше заседание на междуинституционната работна група, където от страна на парламента ние се опитахме да уточним приоритетите за 2012 година, но не успяхме да постигнем това, което искахме. Мисля, че нашата комисия трябва да настоява на исканията си и затова предлагам да проведем заседание на координаторите, да може да решим съществуващите проблеми и да видим какво трябва да правим и на какво да настояваме за бюджета за тази и следващата година. Благодаря. Да, благодаря, Иво. Благодаря много. Ще бъда много кратък. Просто искам да обявя, че нашата група иска да подкрепи докладчика, особено в неговите усилия а, да насочи пр, така по- концентрирано усилията на цялата ни комисия в обединяване на образованието, спорта и младеща. Да, за а, обучение през целия живот е добре а, да бъдем амбициозни и да поискаме по-големи суми. На второ място искам да спомена, както каза госпожа председателката, ние имаме пълно доверие в вашите усилия и желание да възстановите бюджета, както беше преди по първоначалното предложение. В тази светлина е една малка ремарка за третото партньорство за познания. Да, ние го подкрепяме, но това е символична сума. Това е един милион само. Просто няма пари, да, знаем, но... Но си спомням, че коми... госпожа комисарката спомена, че са възможни обединения, синергични единици с някои други а, комисари или техните служби и бюджети, за да видим какви други а, инструменти могат да бъдат впрегнати в работа. Това са основните ремарки, които исках да привлека вашето внимание. Благодаря. Благодаря, госпожа Камаивеч. Да. Аз също веднага бих подкрепила господин Логагард, но по отношение на спорта, мисля, че миналата година искахме 10 милиона – и след преговорите по бюджета, знаете, че те са малко като за заплащането искаме еди каква си сума и накрая получаваме най-много половината. Така че а, ние миналата година поискахме 10 милиона и получихме 6. А, да не се окаже сега по-малката сума, която искаме да ни остави само с 1 милион или нещо такова. По-добре е да увеличим сумата. Чухме от госпожа Василио как стоят нещата. Аз съм а, сигурна, че а, както и тя каза, ще е по-добре да имаме дългосрочни, дългогодишни програми, а, за да има и бюджет заделен за подготвителни мерки. Поне малко да се сложи в, в такива едни подготвителни етапи. Не знам каква е, е по-добрата тактика да поискаме 6 и да видим какво ще ни се даде или да поискаме 10, за да получим нещо, което все пак е задоволително. Благодаря. Искам да изразя подкрепата а, за идеите в спорта. Аз съм съгласна с това, което каза и госпожа Камаева, а за това да поискаме повече, че да получим половината, да кажем, защото а, този бюджет и в следващата а, многогодишна рамка е така сериозно намален. Така, имаме нужда от повече знания по отношение изследванията, касаещи многоязичието в дигиталната среда. Защото интернет, интернет обществото, авторските права, и всички други участници в тази дигитална среда повдигат поредица от въпроси, което означава, че си струва да инвестираме средства, за да се направят необходимите изследвания и извлечени съответните изводи. Надявам се да получим подкрепа. Следващото. Ядосвам се на това, което каза комисар Рединг. Миналия път, когато говорихме с нея, тя отхвърли цялата идея за телевизионните мрежи, а да се преминат към печатни произведения, печатните медии. Да се връщаме обратно към брошури и някакви други печатни произведения ми се вижда абсурдно ние искаме да изградим радио и телевизионни мрежи, които да могат да достигнат до всички граждани на Европейския съюз. Това са мрежи, например, за Германия и за скандинавските а, страни. Е абсолютно важно да се следва тази линия, да се продължи с тези мрежи. Не мога да възприема или да приема по някакъв начин това, което тя казва а, за мрежите и връщането към печатните и, а, произведения. Ние трябва много ясно да формулираме своите искания и да покажем на комисар Рединг какво тя не трябва да прави, защото е против нашия интерес. Ханибел. Да, благодаря, госпожо председател. Искам да подкрепя това, което казаха всички за обучение през целия живот. Да, така е, трябва да се дадат средства. След това спорта, ами, може би аз съм за това, нека да поискаме повече, за да получим все пак някакво финансиране, защото ние наистина се нуждаем от тези финанси. Що се отнася до комуникационната стратегия, стратегията за съобщенията, не знам дали вече не стана съвършенно ясно, че това, което прави Европейския съюз в момента, не, не работи много. От чисто британска гледна точка, а, аз си мисля, че това е един от най-лошите начини, по които може някой да се опитва да комуникира някаква, да предаде някаква идея, някакви идеи. Прави се по начин, който нищо не означава. Ето защо трябва да променим този начин. Не го правим добре, не се предава посланието, не се а, събужда интереса на никого така че си мисля, че е необходима поне една стратегия, за да сме сигурни, че тя ще работи, за да знаят най-после хората какво се прави тук, какво се случва тук и то да бъде представено по най-добрия възможен начин, за да разберат хората, че, те, че ние вършим добра работа в името и им в тяхно име. Това са основни послания, които до сега мисля, че така и не са успели да бъдат а, м- предадени. Господин Локагард каза, че а, ни трябва време, обаче, т.е. ни даде едно предложение, но на нас ни трябва малко време, за да обсъдим в групите си още малко тази идея. Да, обаче аз ви дадох крайния срок, нали? Не забравяйте. Добре, просто не го забравяйте това, господа Шакъл. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, Мартен, за първоначалните идеи а, по а, бюджета. Знам като холандка колко трудно е всичко това а, да се прецени къде може малко повече да бъдем ефективни е, какви са възможностите, които ни се предоставят от новите технологии, доколко можем да ги използваме, за да стигнем до, до хората на по-голямо разстояние, без да харчим прекалено много средства. Погледнах бюджета, за да погледна има ли някакви други възможности и искам да споделя а, идеята за един пилотен проект от името на групата. Имахме изслушване а, по темата образование и шансове за младите хора, има една инициатива Weekend училище, на което предоставя професионално образование, обучение по-скоро през уикендите това са по-скоро нещо като семинари, а, които се провеждат от а, хора с различни професии. Примерно а, а, адвокати, пожарникари, лекари, полицаи и така нататък. Този пилотен а, проект ще може да предостави средства и за а, европейските летни лагери. А, това е същата концепция, но това ще увеличи международните умения на младежите и а, техните не само лингвистични, но и други мултикултурни умения. В а, тази бюджетна линия може да се а, използват средствата за това, което ви казах. Госпожа Коста. Благодаря много. Благодаря на докладчика за чудесната работа. Три неща искам да спомена. Първото, мисля, че той е прав а, да иска а, увеличените суми за бюджета, но приоритетите трябва да са ясно формулирани. Да, за съжаление, получаваме все, и, е, и, е, все една и съща, същи размер а, средства а, и мисля, че и до година ще стане същото, защото когато минем към многогодишната програма, виждаме а, изслушването Балцани и е ясно, че 2012 година ще бъде показателна за бъдещето ни а, и ако трябва да бъда малко по-силна в изказването си, ние сме получили а, нула завоевания. Мисля, че културата позагуби дори част от завоюваната си позиция. Така, на второ място. Струва ми се. Може би може да ми кажете, че не съм права, но ми се струва, че в тези времена, когато се опитваме а, да а, изградим и реализираме а, средиземноморската политика, а, е добре да поставим а, ударението и на образователните програми и включването на трети страни в тях, но там има също отрязване на някои средства мобилността за младите. Мисля, че тук сме доста последователни, защото а, говорим и за обучението през целия живот. Но госпожа комисарката каза, че а, а, средствата а, са там за мобилността на младежите, но доколко могат да се проследят тези средства, дали създават добавена стойност, това също е важно. Що се отнася до политиката за, ком, а, за комуникации, за предаване на основните идеи. В миналото имаше много добри такива програми и ми се струва обаче, че сега средствата намаляват а, какво, нямат а, никакво доверие на парламента ли? Аз мисля, че за всички средства, които не са а, употребени, трябва съвместно да вземем решение за какво да бъдат използвани може би комисията дава политическо изявление, а не, а не използва институционалния подход. Може би така трябва да бъде, не знам. рисково е обаче малко. По същество трябва да разглеждаме нещата. А 7 милиона евро по-малко виждам за 2013 година за културната програма. Дали това е грешка печатна или нещо не се е получило с бюджета? Благодаря. Само да подкрепя това, което а, каза госпожа Какагакис. Комуникационната стратегия. Бих искал да знам дали можем да разберем каква е реалността. Идеята Европа а, минава през много бурни води в момента. Това, което се случва в момента, някакси като че ли засенчва онова, което сме направили за Европа и остава само това, което не сме направили. Ето защо си мисля, че трябва едно много официално искане да отправим за проучване на това как да повишим и то драстично ефективността на своята стратегия или стратегии за комуникация. Не се ползва микрофон. Да, благодаря. Извинявай, Лакагард, за момент само, казва председателката. Миналия път, както вече казахме, харесваме вашите вашето желание да поставите приоритетите и фокуса върху определени неща, като едното е спорта, другото е обучение през целия живот. А комисията не предлага за 2012 година а по а, това перо за подготвителните дейности. Еми, знаете, че тази година, 2011, е последната година за такъв тип а, дейности по програмата. Тя стича просто и а, следващата се подготвя. Парламента се още има възможността да предложи нов пилотен проект в сферата на спорта – Както вече казах, очевидно ще подкрепим запълването на тази празнина между 2011 и 2014 година. Имаше въпроси за бюджета за младеща, защо не се повишава повече или увеличава по-значително. Нека да не забравяме, че многогодишното планиране на нашите програми е в основата. Бюджета за младеща а, получи а, повиша, повишен повишение благодарение на вашата подкрепа. Но комисията просто добави парите за тази, това бюджетно перо, за да има увеличение на а, бюджетната линия за младеща през 2012 година въпреки че профила, предвиден в многогодишното програмиране, беше различен. И като заключение искам да кажа, че харесваме вашето, вашия подход към фокусиране, към важните неща, така че сме готови също така да чуем и всичко ново, което имате още да предложите, за да формулираме а, нещата по-добре. Благодаря. Някой друг? от комисията. Не. Криете ли се? Не, не се криете. Заповядайте, имате думата. Благодаря. Тази сутрин среща с господин Локегард и представихме вижданията си по някои а, от повдигнатите теми. А, стратегията за комуникациите. А, да, миналата година по някое време вашата комисия изрази също така а, своите съмнения в ефективността на а, тази стратегия. А ние преценихме, че има основание идеята на вашата комисия бих искал да кажа, че ние много сериозно подхождаме към всички ваши коментари, които насочвате към политиката за комуникации. Благодаря, господин Локехарт. Благодаря. Няколко бележки само по спорта. А, да, съгласен съм, че може би 6 милиона не е точно най-добрата цифра или най-правилната цифра, но ето чуваме обяснението на комисията как работи тази, този механизъм. Мисля, че не можем да сравним 3 милиона с 6 милиона. А, едното през март, другото през януари. Периода е 3 годишен, но въпреки това аз съм абсолютно наясно, че тази сума най-вероятно никак не е достатъчно и ще трябва това да го покажем съвсем ясно по време на преговорите. Тоест няма проблем при мен в това отношение. Няколко само ремарки по коментарите за политиката за комуникации. Не знам за вас, но аз съм съгласен, че групите имат нужда от известно време, за да дискутират тази тема. И мисля, че ще е много добра идея, колкото може по-скоро координаторите на комисии да се съберат, за да изчистим едно общо становище. Като говорим за времеви граници, искам да ви кажа, че година и половина работих по това и а, смятам, че повечето от вас гласуваха за моя доклад миналата година. Всички ние гласувахме за това, така че ако не искаме да говорим само за комуникацията а, когато се изказваме, мисля, че е добре сега, разумно и спокойно да разискваме, за да може най-сетне да осигурим а, осъществяването на някакви действия. От моя гледна точка има една първоначална а, позиция, от която може да се тръгне в тази посока – но няколко месеца бяха използвани миналата година и затова спомням си го добре, но приближаваме към крайния срок и тази дискусия трябва да бъде ограничена в рамките на този бюджет. Благодаря ви много за коментарите и за подкрепата по различните бюджетни линии. Разбира се, много тези изменения а, много сериозно а, се разглеждат. 27 юни е крайния срок. А, както каза госпожа председателката, на 14 юли а, ще а, го обсъдим отново. Искам още веднъж да ви благодаря. Благодаря ви много, че сте тук. Това е края на нашето заседание днес. Да, искаше ми се да сме свършили. Извинявай. Извинявай, че забравих за доклада. Спорт е толкова важен. Благодаря. Госпожо председател, прощавам ви, и няма проблем. При всички случаи вече проведахме една размяна на мнения, където казахме много неща. Дебата беше изключително интересен и ползотворен. Много полезни бяха и въпросите на колегите. Всъщност аз съм готов с доклада. Единственото, което остава, е той да бъде приведен в съответствие с изискванията за а, място и продължителност. Малко съм го посъкратил, а, за да а, отговоря на изискванията за дължина. Може би през юли пак ще се явя пред а, комисията. Единственото, което мога да направя сега е да ви представя обща насока на доклада. Най-напред. В този доклад има много ясни граници. Първо, принципът на субсидиарност, който трябва да спазваме. Второ, конкретния, спецификата на спорта и връзката между различните федерации. Спецификата не е общ принцип и нещата трябва да се разглеждат а, всек, всяко по-отделно. Нямам нищо против да отговоря на въпросите на колегите. Първо, социалната функция на спорта, насърчаване на спорта в училища, университетите и интегриращата функция на спорта. Освен това, спорта и лицата с увреждания, спорт за жените особено недостатъчното представителство на жените в управителни съвети, борба срещу наркотиците. Има идея в, да създаде нещо като арбитраж, арбитражен съд в Люксембург или Брюксел малко дръска, но пък напълно осъществима идея. Борба срещу насилието, а евентуално черен списък на хулигани, на които да е забранен на входа на спортни състезания. Освен това, въпросът за двойният, двойната кариера вече има допълнителни програми, които помагат на унези, които трябва да съчетават спорта с кариерата, спорта с следването. Друг въпрос е баланса между спорта и околната среда. Спортът се осъществява в околната среда, например. Го, да вземем, например, за голфа. Необходимо е да се постигне добър баланс. Економически аспект, доброволния аспект, има 25 000 европейци, които са, работят като доброволци. Без тях системата за спорта не може да се поддържа. Освен това, спортът на местно равнище. Освен това подкрепа за асоциации и федерации. Това ще зависи от държавите членки. Ние би трябвало да призовем държавите членки да а, окажат подкрепа на глупове, не непременно на професионалните, по-скоро на любителските клубове. Освен това и някакво спонсорство за развитие на спорта. Говорихме много за регламентиране на залозите. Много важна тема. Мисля, че трябва също така да отчетем и значението на интелектуалната собственост а именно правата върху интелектуалната собственост на тези, които организират спортни състезания. Освен това, трябва да се регламентират залозите. Те не могат да се извършват навсякъде и по всякакъв начин. Централизирана телевизионна система. Това ще засегне особено Испания. По отношение на роли и функцията на спорта, мисля, че ние трябва да окажем подкрепа на европейския модел, който се основава на клубове и асоциации. Не искаме американския модел. Мисля, че ние трябва да подкрепяме европейски модел. Имаме нужда от добро управление. Ние зачитаме независимостта на федерациите, но трябва да искаме също отношение и от тяхна страна да проявяват демократично, за да могат всички групи, всички заинтересовани лица да бъдат достатъчно представителство. Така че да има истинска демокрация и истинска прозрачност в федерациите. Също така честността в спортните състезания бих казал, че държавите членки би трябвало да предвидят наказателни санкции за всички нарушения на, на принципите на организиране на състезание. Трябва да бъдем драстични. Може би някакво наказателно правно преследване. Освен това, спортните агенти. Трябва да се занимаваме с този въпрос, за да сме сигурни, че и там има честност а, трансферите, например, не е в а, стила на ФИФА, която дерегулира, а може би да поръчаме университетски проучвания в тази област, за да сме сигурни, че всички дейности се осъществяват а, в Европа, а не извън нея. И да знаем кой, какво и къде е печели. Всичко това в интерес на прозрачността има един още много важен аспект, който се нарича сътрудничество с трети страни. Аз мисля, че ние трябва да направим всичко възможно да се сключва споразумение за сътрудничество. Е, ние обръщаме внимание на аспекти като експлоатация на малолетни, пиратство, при публикуването на спортни събития в определени вестници. Много често тези дейности се осъществяват е, извън Европейския съюз или централата им е в, е извън Европейския съюз. Освен това, е, да направим връзка с здравните политики и може би да помогнем, да използваме спорта, за да помогнем на жените в, в третия свят. В казах в началото, че трябва да поставим акцент върху европейската идентичност в е, спорта. Е, договорът за функциониране на Европейския съвет говори за европейско измерение на спорта. Аз предлагам спортен, е, ден на спорта, на който да се даде подкрепа на традиционните спортове. И може би да има фестивал на традиционните спортове. Европейският флаг да бъде вдига на важни събития. Не само в Европа, но и извън Европа би могъл да се развява европейския заедно с националния флаг. Мисля, че имаме в това отношение подкрепата на повечето политически групи. Надявам се, че ще има сътрудничество. Благодаря за сътрудничество. Призовавам, надявам се, че ще сътрудничат сътрудничим добре и с докладчите в сянка. Мисля, че мога да говоря много дълго, но просто ви дадах основните насоки. Председателката, благодаря господин Сантяго. 5-6 души искат да се изкажат. Господин Белет, ще бъда много точен. Имам три кратки забележки. Първо за честността. Сантяго повдигна този въпрос и агентите. Това е много важно и е важно не просто да взимаме буквално предложението на ФИФА и определено не да изгаряме заради Балхата и Йогана, а да намерим альтернативен модел. В диалог с сектора или самите агенти, може би комисията би могла да каже нещо по въпроса, защото в момента се води диалог между комисията от една страна агентите, от друга, така че това е нещо, което в момента се осъществява и е важно да сме наясно с това, което се случва. Второ, споменахте конкретния статут на спортните клубове. Много важно предложение. Обсъдихме този въпрос пред няколко години. Тогава Говорихме за правата на клубовете, за конкретен статут, данъчна и социална, социално осигуряване. Говорихме обаче и за задълженията на клубовете, социалните задължения и така нататък, задълженията за двойна кариера. Може би трябва не точно да хармонизираме, но да обединим и разменим положителен опит. Последно. Пак е във връзка с конкретността и непоръчността и честността. Ние отдаваме голямо значение на този въпрос и трябва да кажем нещо в доклада за доброто управление в рамките на управителните органи, по-конкретно ФИФА – там се случиха много неща през последните седмици и мисля, че той изисква ясен отговор. Най-добрият начин е това да стане в доклада. Мислим, че изборът на, на нов председател щеше да бъде по-добре да не се беше случвало. Друга инициатива е FIFA проведе независимо проучване. Ако до Доминго и Хенри Кисенджер, ако те са членове, може би не, не бива да се съгласим с това. Не можем да се съгласим с това, което предложи ФИФА и ясен сигнал на комисията има своето място. Съгласни сме и с това, че управителните органи трябва да се управляват по прозрачен и отговорен начин. Нещо, което не се случва в момента и трябва да настояваме за независимо разследване, за да покажем всички а, любители на спорта държат на това независимо проучване госпожа Хани Бол. Искам да прочета изявление от господин Рибас, който не може да дойде тук. Помолиме да го прочета. Преди това искам само да кажа няколко неща. Аз е, подкрепям господин Белет е, за ФИФА и аз бих е, искала да подкрепя докладчика за жените. Да, вярно е те са недостатъчно представени. Радвам се, че повдигнахте този въпрос. Сега дайте писмения доклад на господин Фисъс. Няма защо да се чете. Ако някой е тук и не може да а, каже как, онова, което иска, няма защо да с друг да го чете. благодаря, господин Деро. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам като спортист че а, ние решава, сме се захванали да решаваме проблеми свързани с а, спорта. В съобщението на комисията, както знаете, се повдига въпроса за допинга. А, играчите очевидно искат да повишат своите резултати. А, това е проблем и в Финландия много хора хвърлиха петно върху спорта. Имаше един много сериозен случай в бейсбола. Корупцията задължително трябва да бъде изкоренена навсякъде, но особено в спорта. Спортът играе важна економическа роля в е, Европа. Освен това, той влияе на младите, така че не искаме от е, света на спорта да идват отрицателни сигнали. Защото много често спортистите служат за пример за подражание на младите – и не искаме те да увличат младите в асоциално поведение като наркотици. Госпожа Боскурт. И имам въпроси към докладчика. Благодаря за встъпителните думи по отношение на Европейският съд за борба срещу допинга. Какво имате предвид? Искате да, е, вземе, да иземете компетенциите на Ларга. Освен това списък с хулиганите и забраната те да влизат в стадионите. Бихте ли ни казали нещо повече? И последно, съгласна съм, че имаме нужда от повече прозрачност и добро управление за ФИФА, защото се хвърля петно върху целия е, свят на спорта. Имаме нужда от независим анализ, но и от гаранции, че ако бъде направен анализ, резултатите ще се използват, а не да събират прах по рафтовете. колегата Сантяго обхвана, обхвана всички въпроси. Аз искам да го поздравя. Той подходи към въпросите по много изчерпателен начин. Може би в първата част на доклада бихме могли да направим някои промени. Например, по отношение на Европейския социален фонд – той може да се използва за финансиране на определени дейности, така че от тези 100 милиона, е, 100 милиона евро не е необходимо всички средства да се използват за инфраструктура, да могат да се използват, част тях могат да се използват и за спортна инфраструктура. Още нещо. Докладът е много изчерпателен, но бих искал искал вътре да се включи още нещо. Спортът и ключовите компетенции. Ние говорихме за основните ключови компетенции и аз мислям, че това е област, която се служава да бъде включена. По този начин ще се осигури подкрепа на националните системи. Ние говорим за новаторство, и подкрепа на, на младите и създаването на по-добри условия. Благодаря го за усилията. Сега искам да кажа нещо, проистичащо от една конференция, която проведахме наскоро. Европейския съюз трябва да, да проявява активност там, където може да помогне. Какво можем да направим, за да финансираме спорта и то на местно ниво? Нека да използваме модели за финансиране на спорта на местно ниво. Може би не, не са ни необходими нови модели, но прозрачността е задължителна. Само, че да не забравяме за автономията на тези организации. Всички заинтересовани лица трябва да бъдат представени на тези заседания. Подкрепям идеята за Еразъм. Според мен това е много добро. Не държа толкова много на европейския флага. Ако хората смятат, че Европейско си ме е помогнал, да, добре. Само, че да не дублираме или да не създаваме повече бюрокрация, а да помагаме, е, да подпомагаме растежа на спорта. Колега <clears throat> е, il piede. Благодаря, е, госпожо председател. Мисля, че докладът е много а, изчерпателен, пълен с интересни идеи. Но исках, бих искал да се спре на някои конкретни аспекти на въпроса. Миналия път, когато разговаряхме, стана дума за избиране на европейска столица на спорта. Това ще бъде нещо ново, което може би трябва да се включи в доклада. Второ, нещо, което Сантяго спомена и което се струва да бъде разширено, а това е участието на жените. Говорим за сътрудничество с трети страни. А, и добре е да свържем това с спорта и правата на жените в неевропейски страни, които макар и да са неевропейски, практикуват различни видове спорт. Тук Трябва да бъдем много внимателни, когато говорим за 2012. Много често хората не могат да упражняват спортна дейност, тъй като липсват условия, липсват съоръжения, игрища и прочее. Значи добре е да се помисли за възстановяването или създаването на малки спортни центрове. Не е само на олимпийски е, структури. На много места липсват средства за това и там ние можем да помогнем. Защото много млади, пък и не толкова млади хора биха искали да практикуват е, различни спортове. Необходимо е докладът да обърне внимание и на това спортът е нещо, което е а, децентрализирано и хората трябва да участват в него. Госпожа Коста, искам да благодаря и аз на докладчика. Ще повдигна три въпроса. Първо, в ограниченото място той е успял да засегне всички въпроси, по които говорихме миналия път. Но това не е лесно да се направи. Иска ни се да разполагаме с колкото може повече средства. Но необходима е и синергия за мобилизиране на наличните средства. Спомена се, че спорта трябва да се използва, за да помогнем жените да могат те да използват правата си. Като се има предвид, че един от нашите основни приоритети това е разширяване на спортната дейност, подобряване на условията за спорт, може би и тук трябва да бъдем особено внимателни, можем да дефинираме норми, по които да се ориентират местните власти по отношение на спортните съоръжения. И това вероятно ще помогне за осигуряването на повече съоръжения и е, с помощта на университетите, местните власти, навсякъде. Идеята за спортната столица е много добра. Благодаря, госпожа Диман. Няколко въпроса има, които искам да спомена. неща, на които трябва да обърнем особено внимание и които вероятно докладчика би трябвало да включи в доклада. Социалната приобщаване, особено на групите в неравностойно положение. Съгласен съм с Ена Кларк, че е необходимо да направим повече в това отношение, защото Особено в общностите, в неблагоприятно положение, участието в спортни дейности може да има голямо значение. Необходимо е също така да се борим срещу насилието, свързано с спорта, което е все още е сериозен проблем. И още нещо, което ви споменахте, това е въпросът за здравните аспекти, нещо много важно, особено за младите. Защото мнозина спортуват, когато са млади и когато придобият тези навици, продължават да спортуват цял живот. И затова въпросът за спорта и здравето е много важен. Бих искала да подкрепя това, което се каза във връзка с хазартните залагания върху спортните прояви. Напълно подкрепяме вашата позиция по този въпрос. Имаше вече една декларация, приета от членове на нашата комисия по този въпрос. А това са въпросите, които исках да спомена. Повечето въпроси са засегнати за изчерпателно в доклада. Председателката говори без да е включен микрофона, така че не я чувам. Сантьяго, имаш 5 минути, не повече. Комисията я, забравих комисията. Да, днеска бързам и затова това забравям. Но даваме думата на представител за комисията. Благодаря, госпожо председател. Нека реагирам на въпросите, които бях подминали с господин Фисъс и други депутати относно новият работен план, прият от съвета през май. Това е несъмнено най-важното решение в областта на спорта през последните няколко месеца. В този работен план съветът приветства съобщението на комисията от януари тази година, подкрепя предложенията направени в съобщението и формулира ясни приоритети за едните три години, за да се постигнат задачите, бяха създадени 6 тематични експертни групи, които ще работят върху ограничен кръг въпроси, изложени в резолюцията. Накратко ще спомена тези най-важните от тях, защото ще видите, че те всъщност отразяват това, което се каза тук пред последния половин час. Първата експертна група по въпроса на допинга, тя трябва да подготви преразглеждането на кодът втората работна група по доброто управление на спорта. Тя ще работи по принципите за прозрачността в управлението на спорта, също така оговарянето на спортни резултати и трансферите. По отношение на въпроса на господин Белец, конкретно върху спортните агенти, трябва да кажа, че през ноември тази година ние като комисия ще организираме конференция с всички заинтересовани страни и организации в контекста на предложенията на ФИФА, които до тогава ще бъдат изяснени във връзка с ФИФА. Третата експертна група е по отношение на образованието и под спортната подготовка. Тя ще даде, даде насоки за кариери в тази област. Четвъртата група е спорта и здравето. Е, чрез формулиране на предложения за препоръки на съвета в тази област, петата експертна група е по спортната статистика, а шестата е, се отнася до устойчивото финансиране на спорта и укрепване на солидарността вътре между спортните организации. Това отговаря на това, което госпожа Кларкин е, каза. Комисията приветства резолюцията на съвета и смята, че тя формулира ясни приоритети за бъдеща работа. Ще работим да може шесте експертни групи да работят плодотворно, колкото може по-скоро. Във връзка с това възлагаме редица изследвания, които ще помогнат на експертните групи. Първо, е, за оговаряне на резултатите и измамите в спорта, второ за трансфер, трансфера в екипните спортове, здравеопазване и спортна дейност и също така мониторинг на спортна дейност на ниво Европейския съюз. Въпросът за финансирането на масовия спорт също ще бъде разгледан през следните седмици накрая трябва да кажа, че финализираме оценката на подготвителната дейност за 2009 и 2010, нещо, което бъде свързано с предложенията на комисията за следващата многогодишна рамка. Това се отнася и за идеите за една спортна програма, която комисар Василий спомена по-рано днес – но също така ще бъде отразено в предложенията на комисията за структурните фондове. И мисля, че това е отговор на въпроса на господин Борис. Благодаря. Сантяго, накратко моля те. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам. Като подготвях доклада, ме изпълваше това, че това е четвъртият проект от доклад. Разполагах с много голям обем интересна информация. Не успях да включа всичко. Трябваше да сглобя различните видове информация. Трябваше да разговарям също с редица хора, не само политици, лобисти, представители на спортните организации и асоциации, но мястото е ограничено за жалост не всичко може да се включи в един подобен доклад, но опитах се най-малкото телеграфно да спомена всичко, което смятам за важно. Някой спомена почтенността. Има специален, специален абзац, който се отнася до почтенността в спорта. Опитах се да слушам какво имаха да ми кажат представители и на, във връзка с ФИФА, и представители на организации, спортни организации. Направих всичко, каквото Не Разговарях с конкретни лица, било от ФИФА, било от друга, да опитах се да представя моята гледна точка. Ако не сте съгласни, може да предложите изменения. Говорих с много хора, както вече посочих чух е, много неща, които ме убедиха е, по някой въпрос да си променя мнението и се опитах да включа всичко ново, което научих. Опитах се да спомена и малките клубове, масовия спорт, финансирането, управлението, доброто управление на спорта, тук то бе споменато, нуждата от него, трябва да се вземе предвид спецификата на света на спорта. Разбира се, има общи въпроси, но трябва да подхождаме и към нещата конкретно. Но трябва да има демократичност, демокрация в управлението на спорта. Това е много важен принцип. Социалното приобщаване е много важно, споменавам и него. И спорта, не трябва да забравяме, е средство, идеално средство за социално преобщаване. И в Европа, пък и в е, извън европейските страни. Стана дума за здравето, то също е споменато във връзка с спорта. Госпожа комисарката го спомена, спорта е важен не само за младите, но и за по-възрастните. Бе спомен, бяха споменати залаганията и хазарта, свързан с спорта. Тук има съществуват престъпни дейности. Също се отнася и до наркотиците. Спорта на спорта се пада голяма част от европейският брутен вътрешен продукт и около 5% от работещите, заетите в Европа, са свързани с спорта не съм против използването на швейцарският орган. това е орган, който има, е представен и в САЩ, и в Австралия, но не е особено полезен за Европа, тъй като швейцарската правна система е различна от европейската. А, така че може да използваме е, националните законодателства, да се прибегнем до друга юрисдикция. Ако искаме да имаме общо валидно законодателство, и за черните списъци, може би страните членки трябва да се дадат такива списъци на хулиганите. Тоест, страните членки трябва, добре би било да имат общ списък на тези хулигани, за да могат те да не бъдат допускани до спорните състезания. Стана дума тук и за ФИФА. Говори се и за финансирането на европейските структурни фондове. Те трябва да се използват и за финансиране на спорта. Знаем, че се използват за култура, но не се използват за спорт. Ако получиме средства от тях, това ще бъде отлично. Обсъждахме въпросите на финансирането. Той има ключово значение, бих казал. Едно е ясно. Трябва да зачитаме независимостта на федерациите и на страните членки. Но тук има едно вътрешно противоречие. Искаме да подкрепяме масовия спорт, но това не е работа на Европейския съюз, това е задача на страните членки. Така че трябва да подчертаем, че това е ключов въпрос, но не ние можем да поощряваме масовия спорт, това е въпрос, който е въпрос на субсидиарност. Тоест тук има известно противоречие. И очевидно аз съм представлявам, съм представител на федералният организа, спортна организация и трябва да зачитаме федералният принцип, според мен. Колкото до Европейска столица на спорта, беше споменато, че това е добра идея. Трябва да я подкрепим. Може би ако имаме достатъчно средства, можем да го сторим. Трябва да разбира се да има подходяща система за контрол при изпълнението на тази задача. Бяха споменати и жените в спорта. Това е много важен въпрос. Може да използваме а, спорта, за да подкрепим а, правата на жените и свободите, на които те трябва да се радват. Какво още да кажа? не можем да определим, примерно, квоти за жени в спортните федерации. Мисля, че парламента трябва да бъде е, представен във всички комисии, които се занимават с въпросите на спорта. Благодаря много, Сантяго. Благодаря за огромните усилия, които си положил, за да подготвиш е, този доклад. Наистина темата е много широка и разнообразна. Направил си усилие да включиш всичко, каквото трябва да се включи в един подобен доклад. Затова мисля, че може да приключим, да приключим е, дебата по тази точка от дневния ред. Искам да благодаря на комисията още един път благодаря, че на този въпрос е обърнато сериозно внимание в комисията. Искам да благодаря и на госпожа комисарката, защото с нейна помощ може би ще имаме отделна програма за спорта, нещо, което всички желаем. Сега господин Сантяго ще представи своя доклад през юли, права ли съм? Ще гласуваме през октомври. Отлично, значи до октомври има достатъчно време и ще можем да разговаряме с комисията по този въпрос. Сега бих искала да закрия нашето заседание. Продължаваме утре в 9 за ранта, а всички, които няма да участват в заседанието на координаторите, моля да напуснат залата, за да можем да започнем.